Уважаеми колеги, предлагам да започнем незабавно работа. За съжаление, с известно закъснение по точка трета от дневния ред. 13, извинете. Точка 13, измененията. Става дума за становището на госпожа Биленкиви. Чуйте по Еразъм за всички програма на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младеща и спорта. Имате думата. Iš tiesų, мили kolegos, priminsiu, kad uh, саво... Уважаеми колеги, в проекто становището От името на нашата парламентарна комисия подробно говорих за образованието като средство за борба срещу бедността, както и за други аспекти, такива като професионалното обучение и образованието и обучението за възрастни хора, неща, които не са достатъчно отразени в предложението на комисията, според мен. Благодаря на всички колеги, които са внесли своите изменения. Те значително подобриха моето становище и мисля, че благодарение на съвместната ни работа ще можем да постигнем съгласие по компромисните изменения, така че становището да бъде подобрено и засилено. Бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка. Преди всичко, labiau subalansuoti dėmesį ir skirti didesnį dėmesį atitinkamiem švietimo sektoriam ir jisai siūlo netgi sukurti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 на сферите, свързани с младеща, образованието, обучение, така че да бъдат обхванати и възрастните лица, включително и темата за активното устаряване. Това ще бъде нещо новаторско в областта на образованието. Програмата традиционно е била насочена към младите хора до сега и има предложение от колегите тя да бъде разширена, така че да обхване и мобилността на възрастните гражданите, гражданите в третата възраст, нещо като подпрограма, подпомагаща активното старяване. моето проектостановище отразих тази идея доста подробно, според мен. крайна сметка, разбира се, Комисията по културата ще реши относно заглавието. И мисля, че там вече е постигнато съгласие. Чух неофициално, че те предлагат Заглавието е Европа за поколенията. На мен ми допада това, но разбира се, в крайна сметка решението ще бъде на Комисията по културата. Едно друго предложение е свързано с обучение през ця, целия живот. Колегите внесоха предложения, които подкрепят подкрепям. Това се отнася до измененията по член 5. И по-конкретно уязвимите групи да имат достъп до програми за обучение, насочени към младите хора. Разбира се, трябва да се върнем към въпросите за партньорството и ще обсъдим това на предстоящото заседание на докладчиците в Сянка. И също така се говори. Наудата турито отнящи. И това обучение изисква допълнително обсъждане, ако и искаме да обмислим реалните последици за цялостната програма. Благодаря също така на госпожа Штайнбрук за нейните изменения. Юта предлага да се укрепи неформалното обучение и образование, особено в случая с възрастните хора, а не само младите. Един друг колега предлага социалните съображения да бъдат отчитани при предоставяне на стипендии за студенти. Така че да се създадат благоприятни условия за студенти от семейства с ниски доходи. ще има възможност студентите да пътуват в други страни, без да се притесняват от това, че ще останат в чужда страна без пари. Пъти е, Оле Людвигсоной. Сигурна съм, че по различни, по различни въпроси можем да постигнем съгласие по всички въпроси, по които получих изменения. Имаше предложение за промяна във формулировката също така за минималното ниво на финансиране. Така че минималното финансиране да бъде на нивото за периода 2007-2013 година. Това е общата насоченост на повечето изменения. Разбира се, ние трябва да продължим да работим и съм сигурна, че в скоро време ще постигнем съгласие по компромисните изменения и ще ги представим на комисията. Благодаря ви. Благодаря ви. Кой би искал да вземе думата? Може би аз бих могла да кажа нещо. Разбира се, както може да предположите, не съм се запознала толкова подробно с становището и с предложението на комисията, така както вие, но моето впечатление е, че предложението на комисията е изградено въз основа на успешния опит и успешните практики, натрупани в Европейския съюз. Еразъм за всички е въплащение на Европейския съюз като един успешен проект. Това е една от най-успешните програми на Европейския съюз през цялата му история. някои доста хора получиха финансиране по програмите Леонардо или Сократ, но най-много хора са получили финансиране по програмата Еразъм и аз определено имам слабост към програмата Еразъм за всички. И искам официално за протокола да кажа, че съм поканила комисарят да посети нашата комисия и да защити предложението на комисията. Защото и, извинете, комисарят до сега не се е появил пред нашата парламентарна комисия, независимо от всичките разпоредби в договорите. А нашата комисия има право да се произнесе, което вие много ясно показахте с вашето становище. Изключително много съжалявам, за това, че комисарят се отнесе така пренебрежително към нас. Може би наистина проблемът е със съвпадащите ангажименти, но все пак имам своите съмнения. Има дори предложения на комисията, които не включват изобщо позоваване на програмата Еразъм. Това означава, че се изхвърля зад борда нещо, което до сега е доказало своята успешност. Обедена са, че всички искат да оставят своята следа. И разбирам какво искате да кажете. В крайна сметка Комисията по културата ще вземе окончателно решение, но не смятам, че трябва да се отказваме от тази тема и вие знаете каква е моята позиция, господин Депон. Тук представлява комисията. Искате ли да се изкажете? Да. Колегите не искат да се кажат. Комисията има думата. Само за секунда. Извинете, Томас Ман. Ще продължа идеите на нашата председателка. Е, Еразмус за всички. Е, Еразъм е, така и така е за всички, защото става дума за училищата, за учебните заведения. Ние желаем естествено признаване на дипломите. Направихме и съответните документи тук. Аз самият съм работил като докладчик по такава тема. Така че не е направено такова предложение от водещата комисия за промяна на Еразъм за всички. Има много проекти, които всъщност по някакъв начин бихме желали да транспортираме, да прехвърлим и към други програми. Но тъй като комисията е тук, мисля, че е, всъщност проблемът се свежда най-вече до е, понятието, до името. След като имаме вече едно утвърдено име, което е известно и което е доказало, че може да бъде успешно, нека да не променяме е, името на програмата, нека да си остане Еразъм, точка. Младите хора ще знаят за какво става дума. Така че една промяна сега на, на този етап ми се струва погрешна. Струва ми се, че ще бъде интересно да чуем и вашето мнение и какви са съображенията за една такава промяна. Да, има различни становища в нашата комисия, които се отличават от тази в комисията по социални въпроси, но мисля, че в крайна сметка господин Мон трябва да се сподели успеха сега. Господин Бекер. Благодаря. Ще кажа няколко думи за казаното от е, Тамасман. Аз съм съгласен, подкрепям го 100%, но същевременно е, ще подчертая това, което каза нашия докладчик. Е, нашата група в Комисията по култура също смята, че не бива да се променя заглавието така и така Еразъм е за всички и ако ние успеем да се обединим около това становище, мисля, че ще можем и да го прокараме. Това е целта в крайна сметка. Същата цел, която и колегите заявиха. Господин Дюпон. Благодаря госпожо председател. Позволете няколко думи, с които да обясня заглавието. Очевидно това е вълнуваща тема. Много дебати се водеха и в Комисията по култура. Що се отнася до становището на комисията и хората, които работят дълго време по този въпрос? Знаем как стоят нещата с програмата обучение през целия живот. Включва се и Леонарда, и Еразъм, както знаете. И очевидно е, че след като е известно всичко това на гражданите, много малко хора ще разберат, че комения и Grundfig всъщност са част от тези много широко популярни програми и това е нещо много важно, включително и за ползвателите. Така че след оценката на въздействието виждаме, че ще има голяма полза да се използва вече постигнатото от Еразъм, свързано с мобилността и сътрудничеството освен и популярността на програмата. Много е важно да се поясни, че се покрива от програмата всичко в образованието, не само висшето образование. Говори се за мобилност, сътрудничество в рамките на Европа. В Грунфих – за съжаление, много малко хора разбират какво а, означава тази програма, така че според мен сме направили добро нещо, предлагайки едно заглавие на програма, която обобщава различни програми от различни области на едно място. Мисля, че и правилно беше решението, което всъщност взехме за да може да се използва максимално успеха женът вече от програмата Еразъм. Що се отнася до различните образователни сектори, искам ясно да заявя, че намерението на програмата е да се покрие всичко в образованието, всички отделни сектори. Не бихме искали е, дял от, от образованието да бъде покровителствено за сметка на друго. Всичко това ще бъде ясно описано във всички материали и съобщения, които ще съпътстват е, нормативната уредба. Важно е да се обясни това, че се засягат всички области, че има допълняемост, особено що се отнася до различните е, фондове на Европейския съюз. Няма припокриване, има допълване при използване използването на социалните фондове. И на последно място, акцентът върху хората, които са с увреждания. Ние много сериозно възприемаме тази проблематика и ще работим много активно чрез програмите, за да може в крайна сметка да могат да бъдат включени те във всички аспекти на предлаганата програма. Благодаря ви.

за всички ваши изказвания, внесените предложения за изменения. Разбира се, когато има успех, той трябва да бъде запазен, трябва да се грижим за него, така че той да бъде а, все по успешна история в бъдещето. Така че, нека да използваме постигнатото до сега, за да можем да поженем още по-добър успех в бъдеще. Що се отнася до заглавието? Господин Ман изказа своето становище, чухме и комисията. Наистина темата е предизвикваща бурни чувства, и понякога хората в дебата забравят темата по същество. Нека да говорим за това какво на практика означава програмата за хората. Ако хората не са чували за нашите програми, това е наша грешка, не е грешка на гражданите. Не искам да кажа, че в крайна сметка хората са глупави или не, не могат да разберат за какво става дума. Просто ние не сме направили необходимото, за да оповестим успеха на дадена програма. Eh Председателката, благодаря. Ще гласуваме. след като разгледаме компромисните изменения през месец октомври на следващото ни заседание. След това на 9 октомври ще бъде гласуването, а Комисията по култура ще разполага с един месец, за да може да обмисли нашите предложения. След което ще видим до каква степен нашата гледна точка е отразена от Комисията по култура. Знаем, че комисията настоява да бъдат прияти нейните предложения, но разбира се, това и е работата. И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред. и ще получим информация относно посещението на нашата делегация в Кипър 30-31 август. Участваха Едит Бара, НП, Сергас от Социалисти и Демократи, Инес Субер, Обединена Елевица и Антигони Папа Пополо беше там. И е, акъй е, колега. Е. прощавайте. Тя просто си беше на собствена територия и се присъедини към делегацията. Освен това, много ни помогна при установяването на контакт с нашите домакини и събеседници. Срещнахме се с министър Каларамбус по а, трудовите и социалните въпроси. През месец юли той беше ни посетил тук. Обсъдихме редица теми, които са в рамките на мандата на сегашното председателство електромагнитните полета, директивата. Вчера говорихме за доклада на а, госпожа Морен Шартие. А, освен това, обсъдихме въпроса, свързан с командированите работници и, в частност, Здравейте, е, колеги! Може би не ви интересува това, което казвам, но наистина много е дразнещо и притесняващо, че трябва сега тук да говоря и да чувам целия шум в залата. Какво се случва? Много ви моля, ако влизате сега, заповядайте, заемете местата си и после ще си водите частните разговори помежду си. Благодаря. Докъде бях стигнала? Доклада на Злобиецка. По-нататък е, споменахме също и е, компаниите фантоми. Например, едно дружество, което е със седалище в Кипър, беше разгледано. След това говорихме по темата за финансовата рамка и а, Юта Штайнер доклада и по отношение на четвъртия стълб. Гаранциите за младите хора. Министъра ни каза, че тази програма ще бъде финансирана от Европейския социален фонд – Много ни вълнува този въпрос, защото темата е нова. И следователно очакваме нови предизвикателства, които ще бъдат изправени пред е, новите поколения, когато те се опитват да влезат на пазара на труда. Необходимостта от е, техния успех е нещо много важно. Да е необходимо да има конкретна мярка, която да е разписана по отношение и на социалната иновация. Разбира се, това трябва да бъде програма в рамките на Европейския съюз. Много ясно заявихме това наше становище. Министърката някак си като че ли не ни чу какво казвахме, но останахме с впечатлението, че министъра по европейските въпроси не се противопостави изцяло на аргумента, който ние изложихме. Срещнахме се и с министъра по образованието и културата и отново засегнахме всички въпроси, в рамките на тематиката многогодишна финансова рамка. Е, разбира се, свързахме и темата с програмата Еразъм за всички. Споменах е, министъра е, по европейските въпроси, господин Магрианис. С него водихме изключително полезна дискусия. Стигнахме до сериозни подробности по доклада Штайнер – de la politique de cohésion puissent être. А също така и по други важни въпроси засегнахме и 25% минимална, минимален дял за социалния фонд. В редица случаи засегнахме и въпроса за минималната заплата – Срещнахме се с представители на а, работодателите. Те ни разказаха, че всъщност минималните заплати подкопават мобилността и целия пазар на труда, а пък работниците от своя страна обясниха, че минималната заплата се отнася само до определени а, професии. И в никакъв случай не става въпрос, че това може да доведе до създаване на пречки пред мобилността. След това посетихме един проект, финансиран от е, Европейския социален фонд. Това е проект Модел. Срещнахме се с хора от агенции по заедостта в центъра на град Никозия. Действително проектът е успешен и хората много се гордеят с него. Агенцията жене големи успехи. Безработните посещават агенцията и получават конкретни услуги по а, насочване към заетост, към работни места, по, по, получават първоначална консултация, а след това вече получават и съответното си обещетение за безработица на място. Освен това, разисквахме и въпросът свързан с факта, че социалната политика винаги трябва да се разработва в дух на консултация с националните парламенти. Когато посетихме Кипър, имахме възможност да разгледаме тези и други въпроси. Разбира се, имате думата да добавите. Имате думата. Благодаря. Трудно е да се добави каквото и да било след е, това сериозно и задълбочено представане на темата от страна на нашата председателка, но нещо ме изненадва. Без споменато, че от името на работодателите е, сме чули, че минималната заплата създава пречки – в момента е стигнала до 70 евро от 99. Това, което ме изненада е, че в Кипър, особено по отношение безработицата сред младите хора и проблемите свързани с иммиграцията, непрекъснато възникваше един и същи въпрос, а именно как чуждите работодатели, чужестранните работодатели е, следва да бъдат спирани да влизат на пазара на труда в Кипър и как младите хора да бъдат задържани на пазара на труда в Кипър. Това ме изненадва наистина, е, е когато се дискутира един пазар на труда и се посочват едни подобни проблеми. Струва ми се, че трябва да обърнем внимание на именно този проблем. Благодаря ви. Euh, Благодаря, госпожа Бауер. А сега госпожа Цубер. Ah, Благодаря, госпожо председател. Според мен, посещението на нашата делегация в рамките на кипърското председателство в Кипър беше много важно. По този начин по-добре можем да разберем какви са приоритетите на председателството. Но искам да подчертая едно нещо, което според мен е много важно, особено в контекста на факта, че тройката в различни европейски страни, включително и в Кипър, имат огромно влияние по отношение на преструктурирането на пазара на труда. И тъй като Кипър по-настоящен води преговори с е, тройката е, за достъп до финансова помощ, бих искала да подчертая, че именно това също трябва да бъде включено в нашия доклад от посещението. Синдикатите и работодателите дори мислят, че социалният диалог – и преструктурирането на пазара на труда, особено промените в колективното трудово договаряне, не бива да се подкопават от преговорите, които се водят с тройката. И мисля, че в нашата комисия не можем да пренебрегнем онова, което се случва в редица държави, членки на Европейския съюз. Европейската комисия и банките на практика разбиват трудовите взаимоотношения, които са се изграждали с десетилетия в Европейския съюз. Искам да подчертая, че синдикатите не желая да станат свидетели на каквото и да е намесване на тройката в трудовоправните взаимоотношения, които са установени в Кипър. Благодаря ви. Благодаря ви, че повдигнахте този въпрос. Като преглеждам своите записки, установявам, че съм пропуснала нещо много важно, а именно темата за тройката и начина по който се работи в Кипър. Въздействието на, на, на това участие, както по отношение работата на правителството и така и на парламента, както и на социалните партньори, е, наистина беше впечатляващо. И е важно всички е, вие да чуете е, този аспект. Например, Министерство на финансите въобще не поддържа отношение с останалите министерства относно исканията, които се представят от страна на тройката. А от парламентарна гледна точка не се представяше допълнителна информация относно исканията на тройката. И между другото, парламента не получава информация и парламента не предоставя и малкото получена информация към социалните партньори. Поне това ни беше казано. На 13 ноември, когато ще има заседание на тройката и когато се срещаме с представителите им, мисля, че трябва да споделим всички тези проблеми. Да не забравяме за това. Що се отнася от казаното от госпожа Бале? Много важно е да подчертаем, че в страната наистина се усеща една нагласа, че има изтичане на мозъци сред младите хора. Младите хора напускат страните. Това е нещо много важно, както в сектора е, заетост, така и в сектора образование. И нещо друго, което искам да посоча. Искането от синдикатите по отношение на МОД то би трябвало да бъде включено. Представители на МОД също трябва да бъдат включени, за да може да се балансира по някакъв начин ситуацията в страната. Мисля, че с това приключваме ем, дискусията относно доклада на делегацията. Мисля, че е много важно в устен план да запозняваме комисията с заключенията от посещение на нашите делегации в държавите членки. Това е много важно. Естествено, сигурна съм, че всички колеги четат писмените доклади, но устното представане не пречи. Готови ли сте с картите за гласуване, защото сега ни чака дълга сесия за гласуване? Всичко работи ли? Мисля, че не е нужно да правим всякакви, е, каквито и да са проверки. И започваме с 15-та точка. Sur, е, Става дума за инициативата за социално предприемачество. Параграф първи, компромис едно, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втори, параграф втори, компромис, е, компромис J, е, приема се. Параграф три. Компромис К е, и КА, кой е за, против, въздържали се, приема се. Съжалявам, че не споменах, че към компромис К има устно внесено изменение. Господин Серкес. Нямате възражение, но ако има възражение, можем да а, ги чуем. К и КА без устно внесеното изменение. faut tourner les pages. Hein. Et nous en venons au paragraphe 4, compromis. Трябва да разгърнем няколко страници. Параграф 4, е, компромис Л, кой е за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 6, компромис М, кой е за, против, въздържали се, приема се. 103-то изменение е оттеглено. Преминаваме към параграф 7. Компромис Н. Кой е за, против, въздържали се? Приема се. 109 е оттеглено. Останалите не е необходимо да се гласуват, отпадат при това положение. Параграф 9. Компромис О. Кой е за, против, въздържали се? Приема се. След параграф 9. 126 гигаота за, против, въздържали се. Невероятно трудно е наистина да се ориентира човек в е, резултата. Затова ще ви предложа да гласуваме с електронни карти по изменение 126 Свен Гиголд. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19 за, 20 против. Страхувам се, че е отхвърлено. 129 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Параграф 10, 130 изменение с Фенгеголд в две части. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втората част бе отхвърлена. Параграф 11. Компромис П. Кой е за, против, въздържали се? Приема се. Сто е оттеглено. Параграф 14. Компромис е, Кой е за, против, въздържали се? Приема се. Пак параграф 14 има втори компромис. Компромис А. Ар или Р. Кой е за, против, въздържали се? Приема се. Параграф 15. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто за, против, въздържали се, приема се. 155 а, няма нужда да се гласува. Сега компромис Y на гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 157 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 158 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 184-то изменение също предвижда заличаване на текст. Господин Нилсън, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Да, ако желаете, ще направим проверка. Добре. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 за, 21 против. 18 за, 21 против, един въздържал се, отхвърля се. Съжалявам. Параграф 17, 185, 186, 187 отпада. И така първите две са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? От... Приема се. Параграф 17 отпада при това положение. Сега компромис. Не, 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 19, компромис С на всички групи. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Ça n'a Alors, euh, nous en venons donc, par, excusez mon, mon hésitation, au paragraphe 20. Параграф 20. Компромисте за, против, въздържали се, приема се. Параграф 21. Компромис У за, против, въздържали се, приема се. Параграф 22, компромис В, кой е за, против, въздържали се, приема се. 23 параграф W е компромисът за, против, въздържали се, приема се. И след това параграф 1 Изменение на ИТРЕ. Ще гласуваме последната част. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5 на същата комисия ИТРЕ в две части. Кой е за? Първата част, против, въздържали се, приема се. А сега втората част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Втората част бе отхвърлена. Параграф 23. Имко. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 24. Компромис Хикс. Всички групи за, против, въздържали се. Приема се. 231, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 233, е, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 235, е, кой е за, против, въздържали се. Струва ми се, че бе отхвърлено. Нека да направим все пак една проверка по изменение 235. Нека първо да направим проверката, ако искате, и ще ви дам думата. Приключихме ли с гласуването? 18 са, 20 против, 1 въздържал се. Изменение 235 бе отхвърлено. Да. 234 е, всъщност е свързано с 233. След като отхвърлихме 233, Monsieur Ори, euh, de, quel amendement me parlez-vous? Извинявайте, за кое изменение всъщност точно говориме? За 234. О, виждам сега, че то отпада, ако се приеме компромис. Ви, е, грешката е моя. Добре, нека да продължим. Двеста 38. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Не, 234. Проверка по 238. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 за, 22 против. Отхвърля се съвсем ясен резултат. След параграф 24 239 отпада. И сега ИТРЕ 2. За, против, въздържали се, приема се. ИТРЕ 6. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 26 параграф. Иска се заличаване. Господин Франц Абермайер 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 246, господин Бекер, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 27, компромис Z и ZA, ZA. Е Ще ги гласуваме заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 28 параграф, компромис АА, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 30, компромис АБ е, на четирите групи, кой е за, против, въздържали се, приема се. 31 параграф компромис АЦ на четирите групи за, против, въздържали се, приема се. И така. Сега ще го... гласуваме 282 Свенги Голд. Кой е за, против, въздържали се, Отхвърля се. А сега трябва да гласуваме за ИТРЕ 9. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. ИТРЕ 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. ИТРЕ 15. За. Против. Сега гласовете против въздържали се, отхвърля се. И сега преминаваме към точките от преамбюла. Компромис А на четирите групи. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Освен това, компромис Б и БА на четирите групи. Кой е за? Против? въздържали се, приемат се. Двайсто изменение отпада А сега съображение Д, е, точка Д, е, компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Точка Е. Компромис Д. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Съображение е. В Компромис Е. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 38 изменение госпожа Регнер за, против, въздържали се, отхвърля се точка Г на компромис F и е това за против въздържали се приема се. И сега точка Х от била, компромис Г за против въздържали се приема се. И сега компромис Х за против въздържали се приема се. 51 изменение член рук за, против, въздържали се, отхвърля се. Et je m'excuse parce que j'ai oublié un amendement. Съжалявам, но се оказва, че съм забравила едно от измененията. На 22 страница след съображение А изменение 16 кой е за 16-то изменение? Против, въздържали се, отхвърля се. А сега преминаваме към е, 9 а. Първо изменение. Струва ми се, че тук бяха внесени необходимите корекции. Първо изменение, госпожа Регнер. Е, кой е за, против, въздържали се? Приема се. Не, не можем да ги гласуваме анблок. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение – Госпожа Регнер, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Електронна проверка по изменение четвърто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 за, 18 против, 6 въздържали се, отхвърля се. А можем ли вече сега да гласуваме заедно всички останали изменения? Кой е за, против, въздържали се, приемат се. Гласуваме по целия текст с направените изменения. Моля, гласувайте електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 36 за, 5 против, няма въздържали се. И така, поздравяваме господин Бекер с успешно приятото успешно приятия доклад. Е, Естествено, че когато желаете да постигнете определен резултат, трябва да отделите и време, за да поработите и така. Позагубихме малко време, но в крайна сметка постигнахме успех. А сега преминаваме към следващият е, доклад Обществени поръчки. Благодаря, госпожо председател. Секретариатът е получил имейл от госпожа Омен Ройтен, която оттегля нейното изменение 369. So it would be a little bit shorter. Така че списъкът за гласуване малко се съкръщава. Едно изменение по-малко. Merci de cette information. Donc, euh... Благодаря ви за тази информация. И така, преминаваме към становището на госпожа Сипел по обществените поръчки. 121 изменение. Госпожа Тюрнен, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 са, 22 против. Повечето са против. И така, Съжалявам, аз просто се бях загледала в друга посока. И така, следващите изменения 122 за против въздържали се отхвърля се 123 и 120 идентични. Кой е за, против, въздържали се? Приема се 124. Лудвиксън, кой е за, против, въздържали се? Отхвърля се. 126 за, против, въздържали се. Не съм абсолютно сигурна, че се прие, може би същото мнозинство се очерта, както и при предишните изменения. Електронна проверка. 19 за, 21 против. Отхвърля се. 127. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 14 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 госпожа Харкин за, против, въздържали се, приема се. Член 10 130 изменение Лудвиг Санса против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б, представен от три групи. За, против, въздържали се, приема се. И след като прехвърлите страниците с измененията към компромис Б, минаваме направо на 197 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 15, компромис С, е, е? две групи са подкрепили това изменение. Приема се. 206 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се прие, но нека да проверим. Извинете, е, председателката се коригира. Е, през цялото време говоря за 1.2.6, а всъщност става дума за 206-то изменение. И така, всички ли гласуваха? Край на гласуването. 6 за, 31 против, 3 въздържали се, отхвърля се. Господин Манеско също е днес 207, отхвърля се 208. Няма да се гласува. Компромис С е, бис за против въздържали се приема се. 15-то извинение докладчика за против въздържали се, отхвърля се. 16-то изменение на докладчика, кой е за против въздържали се, отхвърля се. 223-то изменение, кой е за против въздържали се, отхвърля се. 238 Манеско Кахмерин за против въздържали се приема се 240 за против въздържали се отхвърля се член 40 параграф 1 18-то изменение на докладчика. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 2, 4, 2, госпожа Рапти за, против, въздържали се, отхвърля се. Много ви моля да прекратите с личните разговори. 243, госпожа Рапти. Кой е... Не, това отпада, съжалявам. 44 на госпожа Рапти. Кой е за, против, въздържали се, 22 е, на докладчика за против въздържали се отхвърля се 245 Манеско Кахмерин за против въздържали се Налага се да направим проверка с електронно гласуване. Формира се някаква необичайна коалиция при гласуването. Така че, много ви маля, гласувайте с електронни карти. 20 гласа за, 22 против, няма въздържали се, отхвърля се. Не бе успешна тази комбинация и коалиция 246 сега за, против, въздържали се, приема се. 247 за, против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, приема се. 23 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 249 серия Сариаса е от... за, против, въздържали се, приема се. Става дума за отпадане на текст. 250. 248 се прие, така че гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 251 Сария Сая за, против, въздържали се, приема се. 252 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 41, компромис Е, 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Госпожа Манеско, 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. Струва ми се, че всичко беше ясно. 265 за, против, Изчакайте, нека първо да приключим с гласуването на по 265. Кой е за, против? Въздържали се? Отхвърля се? Искате проверка по 264. Моля, гласувайте с електронни карти по изменение 264. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 за, 25 против. Наистина се отхвърля. Съвсем ясно. Двеста изменение. Госпожа Манеско. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис F, Внесено две групи. За, против, въздържали се, приема се. Искате проверка по компромис F. Добре, ще направим. Моля, гласувайте. Tout le monde a Всички ли гласуваха? 34 за, 8 против. Имахте съмнения в резултата. Не, във връзка с правилника искам да напомня просто, че членовете на комисията могат да искат проверка, а не асистентите. Да, абсолютно сте прав. Не е възможно асистентите да се превръщат в нещо като наблюдатели и контролери тук. Те могат да мълчат, да подкрепят нашата работа, да аплодират, но <laughs> да не се искат други неща. И така. 269 е изменението за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г. Той е за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до а, 26-то изменение. Кой е за, против, въздържали се. Отхвърля се 275 за, против, въздържали се. Приема се 28 на докладчика за, против, въздържали се. Отхвърля се 276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 за, против, въздържали се. Отхвърля се 282 за, против, въздържали се. Отхвърля се 283 за, против, въздържали се. Отхвърля се 284 за, против, въздържали се. Отхвърля се 285 за, против, въздържали се. Отхвърля се 286, кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се Отново 35 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис хаш. Кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме. Добре, добре, ще проверим по електронен път. Извинете. Па верификация électronique. Ми ще направим електронна проверка. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 34 на 7. Приема се с голямо мнозинство компромис ХАШ. Следващите изменения опадат. 288, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 289, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 290, за, против, въздържали се, отхвърля се. 291, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Ай, кой е за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 39. Томба. Отпада. 39 отпада. Триста и 8 от е, е обхванато. Госпожо Доклаче, какво смятате? В нашия списък за гласуване е посочено, че не можем да гласуваме по това изменение в допълнение към компромис Ай. Тоест не можем да гласуваме, така ли, според вас? Ще гласуваме по 39. Докладчика иска да се гласува. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Изменение 40. Същата ситуация. Това е допълнение. Кой е за? Против? Въздържали се? Същото. Отхвърля се. Компромис J. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 46. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 319. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 47. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 320. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Изменени 48. И изменение 321, които са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 49. и 322. Те са идентични. Моля, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 323. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 324. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 50. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Л. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Сега изменение 335. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис Н. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 343. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 59. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 60. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 347 за. Против. Въздържали се. Приема се. 349. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Добре, електронна проверка по 349. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Компромис О. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Изменение 350. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 351. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 352. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 353. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 354. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис П. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Дали бихме могли да гласуваме блок по измененията от 64 до 71? Анблок гласувано от 64 до 71. Госпожа Зубер, по кои искате отделно да се гласува? Не се говори в микрофон. Добре, първите три заедно. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 68. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 360. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 72 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 361 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 362 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 363 кой е за, против, въздържали се, You're my driver, huh? so if you're, I don't know what you're doing, I'm lost. Когато вие сте, когато вие имате съмнения, аз абсолютно съм загубена. Добре. По 363 правим електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 20 за, 21 против. Отхвърля се. Est-ce que Изчакайте малко, моля. Дали бихме могли отново да гласуваме? Вие искате да потвърдим гласуването? Monsieur Ori, ескъзе акцепте, que vous acceptez qu'on Господин Ери, съгласен ли сте с повторното гласуване? Szerintem fölösleges, mert egy <clears throat> Не мисля, че има смисъл, защото един единствен глас дори и някой да промени мнението си, ако това е един човек, все едно остава отхвърлено това предложение. Добре, нека да проверим по електронен път още веднъж. Моля, гласувайте. Един от ес от социалистите повече. Да, да, продължавате да сте в повече. Сега пък някой не е гласувал. Allez, le vote est clos. Край на гласуването. Три са за това да се гласува отново и 20 са против. Така че отново сега гласуваме по изменение 363. Tout le monde a pu voter всички ли са гласували? Двама души не са гласували, ама то си е техен проблем. Край на гласуването. 23 са за, 19 са против. Така че изменение 363 се приема. Това не беше трети път, казва председателката. Non, c'est euh, 22-20. Mais euh, l'amendement 305 ne change pas l'issue du vote. Bien, alors. Дори да имаме 20 на 20, резултата е същията. 75 кой е за? Против, въздържали се, приема се. 364 кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Q кой е за? Против, въздържали се, приема се. 76. Кой за? Против, въздържали се, отхвърля се. 367. Кой за? Против, въздържали се, приема се. 77. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 78. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Докладчика има думата. Предлагам гласуване анблок до 373. Да, добре. Следващите изменения до 373. Анблок, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Компромис кой е за, против, въздържали се, приема се. за 1. Точка от преамбюла 1, изменение 83. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 84, кой е за? Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис Т. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис Ю. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Има четири изменения след това. Дали можем да гласуваме блок? Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Три. Кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. Четири. За против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Ви. Кой е за, против, въздържали се, приема се. На господин Нафнок. Изменението за, против, въздържали се, приема се. Изменение 96. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Добре, 96. Правим електронна проверка по него. Имахме много искания тук. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 20 са за, 20 са против, 3 са се въздържали, отхвърля се. Компромис W, кой е за, против, въздържали се, приема се. 98. Кой за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 99. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 100. с искане за разделно гласуване. Първа част. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Първа част се приема. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 101, кое за, против, въздържали се, приема се. Компромис X е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 107, кой за, против, въздържали се. Мисля си, че се приема но нека да проверим по електронен път. Ако искате 107, моля гласувайте по електронен път. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 23 са за, 20 са против. Приема се. 108. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 109. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромиса за 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11 на докладчик. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, приема се. Сто електронна проверка. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. 113. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 114. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 115. За. Против. Въздържали се. Приема се. 116. За. Против. Въздържали се. Приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. И преминаваме към гласуване по целия текст. Моля, гласувайте по електронен път.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 И така осъзнахме колко са важни компромисните изменения по такива сложни теми, ако искаме изобщо нашия глас да бъде чут. Преминаваме към точка 17, доклада Манеско, или по-скоро становище. Отново става дума за обществени поръчки и секторното им измерение – обществените поръчки, водоснабдяването, енергетика, транспорта и почтенските услуги. Изменение 64. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 65. За, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за. Против, въздържали се. Приема се 66 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 67 за.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 против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84. Искате електронна проверка по 83. Да, моля, гласувайте. Всички ли са гласували край на гласуването? Приема се. 85 кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Nous votions le 84, hein Sur le... 84. 85. Кой е за? Ние гласувахме по 84. Искате електронна проверка по 84? Да, добре, гласувайте. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Всички ли са гласували? Отхвърля се. 85. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 86. За? против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис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 против, въздържали се, отхвърля се. 106, кой е за, против, въздържали се, приема се. 107, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 110, кой за, въздържали се, приема се. 111, кой за, против, въздържали се, Приема се 112 за. Против. Въздържали се. Приема се 113. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърли се. 114 за. Против. Въздържали се. се. 115 за. Против. Въздържали се. Приема се 116 за. Против. Въздържали се. Приема се. 2. 117 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 118 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 119 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 120 за. Против. Въздържали се. Приема се. 121 за против, въздържали се, отхвърля се. 122, гласа, е против, въздържали се. 123 за, против, въздържали се. Господин Ери, вие гласувате за. Добре, тогава се приема. Госпожа Хирш нещо се разсейва. 124 за против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се 127 за, против, въздържали се, отхвърля се 128 за, против, въздържали се, приема се 129 за, против, въздържали се, приема се 130. Искате електронна проверка? Добре, 129. Моля, гласувайте. Е? Всички ли са гласували? Край на гласуването. 129 се отхвърля. 130 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 131 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 302 за. Против. Въздържали се. Приема се. 132 за. Против. Въздържали се. Приема се. 133. Не, не, 33. 33 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега 133. Заличаване. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 304. За. Против. Въздържали се. Приема се. 305. За. Против. Въздържали се. Приема се. 306. 37 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за против, въздържали се, приема се. 44 за против, въздържали се, отхвърля се. 45 за против, въздържали се, приема се. 46 за против, въздържали се, отхвърля се. 47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 против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърли се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърли се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, Отхвърля се 59 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 9 за. 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 за против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се. И сега гласуваме по целият текст като цяло електронно гласуване. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 38 за. Няма никой против. 4 са се въздържали. Поздравления за госпожа Манеско. И nous en venons au point 18 où nous votons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 Край на гласуването. 21 за. Всъщност не се отхвърля. След продължаваме с 20-то изменение на докладчика за против въздържали се. Приема се. 39 член, абзац 1, под точка Н, компромис ХА от три групи за против приема се. Точка О, идентични 22 и 95, за против въздържали се, приема се. 96-то изменение на Штайкене Сърка за против. Въздържали се. Кой е за? Моля гласувайте отново. Против. Въздържали се. Приема се. 39-то, трети абзац, 23-то, изменение докладчика за против, въздържа се, приема се 40, член 40, компромис хаш, за против, въздържа се, приема се точка от преамбюла компромис 1, за против, въздържали се, приема се. След това е 31-во изменение на Шкридлевска за против въздържали се. Приема се. 32 изменение за против, въздържали се, приема се. Съображение 28 от преамбила компромис J за против, въздържали се, приема се. След това 37 изменение за против, въздържали се, приема се. Съображение 31 компромиска за против, въздържали се, приема се. 41 изменение на Кристенсен за против, въздържали се, приема се. 42 Томас Хандов за, против. Моля, гласувайте против. Въздържали се, отхвърля се. След едно имаме компромис L от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. За първи път виждам всъщност такъв компромис на Так наистина изумително е какво може да направи една комисия, когато гласува и позовава на да, наистина нашата комисия работи изумително. Сега да гласуваме цялото становище като цяло. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 36 за, 4 против, 1 въздържал се.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 сега нашия докладчик трябва да отиде и да окаже нужния натиск върху Комисията по транспорт. Продължаваме с 19-та точка от дневния ред. Гласуването на каква беше темата? Да, това е становището на госпожа Гюнс за програмата Творческа Европа. Втори член е първи абзац, 43-то изменение за. Против, въздържали се, отхвърля се. Осмо на докладчика за. Против, въздържали се, приема се. Девето на докладчика за. Против, въздържали се, приема се. Под точка Б, компромис Хаш от три групи. За, против, въздържали се, приема се. Четвър... Пети член, абзац 1а. Десето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Ай на пет групи. За, против, въздържали се, приема се. Член 7. Встъпителната част, първи абзац, компромис J Внесено 4 групи за, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Не, отхвърля се. Осми член, точка А, компромис К, за, против, въздържали се, приема се. Член 8, F, първа подточка. 16-то изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 51-во изменение за, против, въздържали се. Не зная. Какво правите, госпожа Ирш? Не мога да разбера как гласувате. Нека да проверим 51-во изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? 21 за, 18 против. Приема се 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. 54-то изменение на Хеж за против въздържали се приема се. Девети член, втори абзац, точка Б, компромис Л. За, против, въздържали се, приема се. 58. За, против, въздържали се, приема се. 18 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 19 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 61, 62 са идентични. За, против, въздържали се, приема се. 20 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 13 член, абзац първи точка А. Компромис М. От четири групи се внася за, против, въздържали се, приема се. По точка Б на същия член. 22 изменение за, против, въздържали се, приема се. 23 на докладчика за, против, въздържали, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се 65 за, против, въздържали се. Кой гласува за, моля ви гласувайте отново, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, кой е против 66-то? Въздържали се. Приема се.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 после компромис С за, против, въздържали се, приема се. 11 та точка компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е 13 то съображение за, против, въздържали се, приема се. 37 изменение на 17 то съображение за, против, въздържали отхвърля се. 38 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 съображение компромис F за, против, въздържали се, приема се. 27 съображение компромис Ж за, против, въздържали се, приема се. След това е Изменение 41 на господин Хандел, разделено на две части. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част гласуваме за, против, въздържали се. И втората част се приема. Изменение 42 на господин Хандел за, против, въздържали се. Приема се. И сега цялото становище. Моля, гласувайте. Режим на електронно гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 36 за, няма против, 4 въздържали се. Поздравление на докладчика по становище. Et nous en venons au point 20 de l'ordre du jour où nous allons voter notre avis. 20 точка. Гласуваме за многогодишната финансова рамка. Първия абзац компромис А за против въздържали се приема се. Втори абзац компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Третия е взад, трето изменение на госпожа Корнелисън с е, искане за разделно гласуване. Не, на две части се гласува. Гласуваме първата част. За, против, въздържали се, приема се. И сега втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Абзац трети, четвърто изменение на госпожа Заборска. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти абзац, пето изменение, господин Ори. За, против, въздържали се, отхвърля се. Пети абзац, шесто изменение. Искате да проверим пето изменение, така ли, господин Ори? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 16 за, 24 са против. Отхвърля се. Пети абзац, шесто изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо изменение на госпожа Корнелисен за, против, въздържали се, приема се. Абзац 6 компромис С за, против, въздържали се, приема се. Абзац 8 и 10 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Девети абзац. 11 изменение за. Не, това е същото гласуване. Моля, гласуваме 11 на госпожа Корнелисен за, против, въздържали се, приема се. След това 13-то изменение гласуваме на госпожа Зубър. За, против, въздържали се, отхвърля се. 10-ти абзац, 14-то изменение, ОРИ, за заличаване, за, против, въздържали се, отхвърля се. 15-то изменение, 11-ти абзац, за, против, въздържали се, отхвърля се. Is here? Euh, avant de voter le paragraphe 13, je m'excuse. Моля да ме извините, госпожо Заборска. Трябваше 12-то изменение да гласуваме на госпожа Заборска. Нека сега това да направим. За, против, въздържали се, отхвърля се. И така стигаме до 13-ти абзац, компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. 14 абзац компромис Е за, против, въздържали се, приема се. След това 19-то изменение на госпожа Зубър за, против, въздържали се, ли се Ф компромис, внесено три групи за, против, въздържали се, приема се. 21 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 22 на госпожа Заборска. За, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така стигаме до интернационалното споразумение. Господин Орби, за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 абзац. В компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Втората точка, 27 изменение за, против, въздържали се, мисли, че се приема. Приема се. 28 изменение на господин Ори отново. За, против, въздържали се. Приема се. 29 на 17 абзац. За, против, въздържали се. Отхвърля се. И сега цялото проекто становище с изменение. Моля, гласувайте в режим електронно гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 36 за, двама против, двама въздържали се. И така, приключихме с нашата задача по отношение междинния доклад. През месец ноември ще бъде разглеждано това становище и доклад пленарна зала 22 и 23. Сега стигаме до последното становище, което подлежи на гласуване. Започваме. Компромис А. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Л. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф А, казва председателят. Председателката, извинете. Déjà, mon texte. Je comprends pas.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 23 за, 1 против, 15 въздържали се. Приема се. Изменение 7. За, против, въздържали се. Приема се. Осмо изменение за против въздържали се. Приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Параграф АА. 13. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 15. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 14. Изменение за, против, въздържали се, приема се. 17. За, против, въздържали се, приема се. 16. Изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 18. Изменение. Госпожа Зубър отпада. Но ще гласуваме 19-то изменение. Става дума за заличаване. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С. Всички участници за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н на всички групи. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, 25-то изменение, госпожа Зубър, заличаване на текст, кой е за, против, въздържали се. Двадесет и пет се отхвърли. Параграф 4, компромис М. С устно изменение от е, европейски консерватори и реформатори. Някой съгласен ли е с това изменение? Не. Така че гласуваме компромиса без основнесеното изменение. Кой е за, против, въздържали се. Компромис М се прие. 29-то изменение за, против, въздържали се. Приема се 30 за, против, въздържали се. Приема се 31 докладчика за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 5 и 32 изменение госпожа Макентар, Милан Капрнох, отпада. Така че гласуваме 33-то изменение. 33-то изменение, да. За, против, въздържали се, Приема се 33-то изменение. 34, господин Бениан, за, против, въздържали се, приема се. 36, са за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. Три групи са го внесли за, против, въздържали се, приема се. Параграф 7, компромис К, за, против, въздържали се, приема се. 40 изменение, параграф 7 отпада. 41 обаче трябва да се гласува за, против. Гласовете против. Броим сега. Кой е против? Изменение 41. Въздържали се, приема се. Компромис F на четирите групи са против, въздържали се, приема се. Параграф 843 Корнелисън за против, въздържали се, приема се. 44 за против, въздържали се, приема се. Проверка по изменение 44. Моля, гласувайте. Все още имате възможност да гласувате. Всички ви гласуваха край на гласуването. 22 ма за, 18 против. Приема се. Компромис е на четирите групи. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Четиридесет и пето изменение отпада, 48 също. Гласуваме 49 за, против, въздържали се, приема се. А сега компромис Г. има искане за разделно гласуване от внесен от група НП. А, компромиске е, внесен от три групи, така че е, това именно се прие. Петдесет и осмо изменение. Госпожа Корнелисън за против въздържали се приема сега Компромис хаш на 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 11. 60-то изменение отпада. 61. Господин Бойон за, против, въздържали се, отхвърля се. 62. Добре, ще направим проверка. Тома в вътекло. Край на гласуването. Тридесет и два за, осем против. Приема се. Наистина съжалявам. 62 отпада. 63 кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 65. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 66. Кой е за? Против Въздържали се. Приема се. 67. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 68. Изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 69-то изменение. Госпожа Харкин, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 70. 70. Госпожа Зубер за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 Зубер за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Компромис И. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 78 изменение Корнелисен за, против, въздържали се, приема се. Параграф 15. Изменение 76 става дума за заличаване. Кой е за, против, въздържали, е, въздържали се? Отхвърля се. Отново параграф 15. Компромис J е, е, или J. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 18. За, против, въздържали се. Приема се. 81. За, против, въздържали се. Приема се. 82 изменение Ако се приеме, ще бъде включен нов параграф. Е, за, против, въздържали се, приема се. 83-то изменение. Разделно гласуване в две части. Първа част. Кой е за първата част? Кой е против? Въздържали се? Приема се. А сега гласуваме по втората част. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Струва ми се, че няма какво да гласуваме повече по параграф 15, а сега 16.85 за, против, въздържали се. Приема се параграф 17.86 за, против, въздържали се. Приема се 88 пак. Госпожа Корнелисен за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 18, 87, Томас Ман за, против, въздържали се, приема се. А сега компромис О, внесен от две групи за, против, въздържали се, приема се. Подлагам на гласуване целият текст. Електронно гласуване. Бихте желали да направим проверка по компромис О. Добре? Струва ми се, че чух искането да идва някъде отзад и останах с впечатлението, че някой от асистентите предлага проверка, но съжалявам много. Сега поправям тази грешка. И така, нека да започнем с електронното гласуване. Правим електронна проверка по компромис А. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 16 за, 20 против. Няма въздържали се, казва председателката. Не се приема. 89-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега вече гласуване по целия текст с електронни карти. Моля, гласувайте. On a pu всички ли гласуваха? Край на гласуването. 33 за, 4 против, 1 въздържал се. Сърдечни поздравления за госпожа Корнелисън. И така приключихме с гласуването. Благодаря много на всички, които участваха в гласуването. Благодаря и на вас, се справихме много добре.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 с работата си. Приключихме с гласуването, но остават и други точки от дневния ред. И става дума за една много важна тема. Така че ще ви помоля да не удължавате кратката почивка, която направихме и да участвате в работата. По точка 22 от дневния ред. Аз съм докладчик по становище, което ще представя до... Водеща комисия е економическата, става за економически и паричния съюз. Естествено, че нашата комисия би трябвало да е, играе определена роля в рамките на разговорите и преговорите, които се водят през декември в рамките на обсъждането на доклада на Херман фан Рампой за економическия и паричния съюз Парламентът ще участва в тези преговори. Госпожа Мариане Тайсън е докладчик в водещата комисия и се споменава четири елемента, които господин Фан Ромпой сам е изнесъл на преден плат в своя документ. проекта за доклад на госпожа Тайсън. Също разглежда единното наблюдение и по-скоро надзора върху банките в е, Европейския съюз, економическия и паричния съюз, е, демократичните процеси във връзка с економическия и паричния съюз и банковият надзор. Ще трябва да подготвим и да приемем становище по темата. И в рамките на нашето становище би трябвало да Очертаем няколко основни посоки на действие. Е, аз е, напомням за социалното положение на фона на правните и економическите процеси. През 2007 година Европейският съюз е започнал да действа в тази посока. И затова до края на годината се предвижда едно заседание, на което ще се срещнат институциите, за да обсъдят въпросите, свързани с кризата. Тази криза, за съжаление, се подценява понякога. Много от гражданите ни по тази причина смятат, че европейските институции и европейските лидери се грижат най-вече за банките, а не толкова за гражданите. Затова ние се опитваме в становището да уравновесим нещата. На съвещанието на съвета през юни бе прият е, пакт за растеж. Ще ни се да придаде малко повече динамика и живот на този пакт за растеж и може би да поставим нови акценти, като подчертаем значението на заетостта. Ще ви напомня за разговорите с е, и полемиката около изказванията на ЕЦБ Председателят на банката смята, че в крайна сметка някои от тези аспекти, споменати от председателя Баросо и Фан Рампой са поостаряли, но председателят на комисията Баросо преди две седмици отново говори за европейският социален модел, за конкурентноспособността, която включва задължително и социалните аспекти и заетостта. Е, единствено конкуренция и конкурентно способност е, няма да ни помогне. Освен това, съм имала предвид естествено и пътната карта, да, този план за действие, представен от е, председателя Фан Ромпой, в който нищо не се казва за социалното положение и по въпросите на заедостта. А също време аз съм убедена, че те са една много важна част от е, економическия и паричния съюз. Ще напомня за член 21 координиране на е, паричната политика и 48 е, ми член. Е, тук координацията не е в толкова голяма степен, както при паричния съюз, Става дума за 148, извинете, и 121, но а, а, в някои случаи, като четеш основните документи, които са представени до този момент по темата, оставаш с впечатлението, че 148, а до някъде и 121 не се имат предвид изобщо, не се отчита действието на тези членове. И така, аз е, предлагам към плана за действие, представен от е, господин Баросо и пътната карта, да включим и още един е, раздел раздел заетост, социални аспекти. Аз съм изброила всички основни моменти, които трябва да влязат в този допълнителен раздел, който предлагаме. Можем да ги обсъдим. Има и становище на Конституционната комисия. Трябва да имаме предвид, че трябва да заложим ни задължителни, както се казва, минимални стандарти е, по отношение на помощите, подпомагането на безработни и когато говорим за помощи и подпомагане, имам предвид най-вече на помощта за квалификация, за пригодност, за достъп до пазара на труда, не непременно помощ в парично изражение. Всичко това би трябвало, естествено, да залегне в пътната карта. А що се отнася до обещетенията за безработица, ние вече многократно сме подчертавали значението на този въпрос. Би трябвало да го имаме предвид. Секретариатът знае, че всичко това бе отчетено по време на подготовката на моето становище. И аз мятам, че би трябвало да гледаме на този въпрос като на един инструмент за европейска солидарност. За да можем да вържим бюджета за еврозоната – Естествено, трябва да видим и какви ще са последствията, какво ще е въздействието върху структурите на социалния диалог. Естествено, много често ни се казва, че това не е най-важното, когато става дума за е, преговорите по тези въпроси с съвета и с комисията, но аз мятам, че и това е много важно. И още веднъж. Е, бюджетната интеграция. Да, добре. Това подзаглавие естествено може да се тълкува два по различен начин. От една страна наблюдението, надзора в економическата и паричната сфера и от друга страна, естествено, системата за социална защита и закрила и създаване също като трети елемент на работни места. И тук е, можем да включим една препратка към член 9, който не се прилага в достатъчна степен. Може би Съдът на Европейската общност би трябвало да се занимае с този въпрос. Става дума за хоризонтална е, клауза, но Инак се питам защо този член изобщо е включен в договора за функциониране на Европейския съюз, след като никой не желая да го се възползва от този член и да го използва като основание, като правно основание за определени действия. Така че да е, се отчитат и е, социалните последствия, финансовите аспекти също са много важна тема. Да, би трябвало да не позволяваме да се продължава с този път на облегчаване на данъците за капитала, а пък засилване на данъците за работниците. Също така, трябва да се позовем на затрудненията, с които се сблъскват държавите членки при предоставянето на обществени услуги – а също така за намаляването на данъчните приходи в бюджетите на държавите членки. Съмятам също, че е важно държавите членки, поне онези в еврозоната, които са в еврозоната, трябва да си сътрудничат, за да избегнат, извинете, за да се борят срещу избягването на плащането на данъци. Що се отнася до економическата политика и нейното включване, то разбира се, тук припомням ролята на националните планове за работни места, които трябва да бъдат предоставени като част от националните стратегии и планове. Държавите членки обаче дори, както посочи госпожа Корнелисън, не са спазили своя ангажимент да подготвят такива планове и реформи за работни места. Това е абсолютно неприемливо и трябва да посочим това. Когато говорим за комплексната економическа политика също така подчертаваме нашата ангажираност с свободното движение на работещите, особено когато става дума за български и румънски граждани. Трябва да се борим срещу социалния дъмпинг. И за тази цел предлагаме да се засилят мерките по борба с злоупотреба с командированите работници – също така посочваме, че е необходимо да се спазва методиката за допитване до националните парламенти в рамките на европейския семестър. Трябва също така да помислим как по-активно да ангажираме социалните партньори и гражданското общество като цяло в този процес. Също така стои въпроса за наблюдението, за изпълнението на социалната политика – и също така е необходимостта да се създават работни места. Също така трябва да говорим за значението на стратегията Европа 2020 година и според мен е важно да призовем комисията и всеки, който ме познава, ще кажа, че това е типична част от целия ми над. Трябва да призовем комисията да ни предостави възможност да сравняваме това, кое, е което правят държавите членки, да можем да провеждаме сравнение между тях. И смятаме, че инвестициите трябва да бъдат извадени от финансовите отчети в рамките на пакта за стабилност. Смятам, че при изпълнението на пакта за стабилност и националните програми за реформи ние трябва да знаем какво държавите членки разходват за инфраструктурата, за здравеопазването, за обучението. Знам, че тази задача е сложна, но имаме твърдо ограничени възможности за съпоставимост на данните, които ни предоставя Комисията за държавите членки. Така че едва ли някой ще изненадан да чуе, че отново поставям този въпрос. Е, е, е, и наистина ние само загаднахме това накрая, но говорим за необходимостта от укрепване на управлението и структурите на управление така че да се отчитат и също така социалните аспекти, т.е. всяко едно укрепване на екофин трябва също така да укрепва и социалните аспекти. Извинете, че говоря толкова дълго, но смятам, че е важно хората да говорят по същество в своите изложения. Сега дам думата на госпожа Едит Баер. Благодаря ви, госпожо председател. Убедена съм, че това становище е много подробно, всеобхватно. Смятам също, че е важно нашият глас да бъде чут в целия този процес. След изказването на господин Ван Ромпей, ситуацията до някъде се е променила – Например, това пролича в речта на господин Барозо миналата седмица. Това беше една реч от доста по-различно естество, защото той включи социалния модел на същото ниво, на което е и регламентирането на дейността на банките. Аз разбрах от неговото изказване, че социалните проблеми не могат да бъдат по-маловажни, отколкото економическите, политическите проблеми. И това е така, защото економическата криза неизбежно прерасва в политическа. Бих искала да изтъкна следните аспекти. Смятам, че трябва да се опитаме да запазим работните места, да запазим колкото се може повече работни места, особено за младите хора. И тези работни места трябва да бъдат устойчиви работни места, защото в противен случай тези работни места ще съществуват само докато се субсидират. Също е така облагането с данък на работната сила и работната заплата е много важен въпрос. Данъчната тежест трябва да бъде насочена по-скоро към потребление. Трябва да се вежда по-скоро данъци върху потреблението. Ако правилно съм разбрала, се предлагат един европейски субсидии сега за Кипър. Минималната заплата в Кипър е по-висока, отколкото средната заплата в моята страна. Така че ние можем да предложим едино ниво, но то трябва да отговаря на минимума. Не можем да слагаме летвата прекалено високо ако, защото ако го направим, това просто ще доведе до негативни, а не до положителни последици. И още нещо. В част трета, точка 12, нашата председателка подчертава необходимостта от борбата срещу социалния дъмпинг. Изцяло съм съгласна с това. От друга страна обаче, това не трябва да има отрицателно влияние върху економическата конкуренция – може би трябва да говорим за начините, по които бихме могли да гарантираме по-добро сътрудничество между националните инспекции по труда, защото социалният дъмпинг не се отнася само до командированите работници – много се радвам, че мога да споделя моя опит с вас, що се отнася до командироването на работници от моята страна и те са командировани в Люксембург, където в съответствие с данните за минималната заплата, те би трябвало да живее доста добре, но реалността далеч не е такава. Също така имам още един въпрос. Видях, че на 24 септември, понеделник, е крайният срок за внасяне на изменения. Мисля си, че това е доста напрегнато. Не може ли поне с един-два дни да удължим този крайен срок? Периода за внасяне на изменения. Благодаря ви. А, извинете. Е, вие знаете много добре, госпожо председател, че просто няма да сме тук. Ще има заседание във Франция и ние няма да имаме време да внесем изменения към този изключително важен доклад. Благодаря ви за вниманието. Господин Серкас. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко. О bien las ha dicho usted, o con muy тъй като повечето от нещата, които исках да кажа, вече ви, вие ги казахте или госпожа Бауер. Смятам, че имаме една благоприятна възможност пред нас, благодарение на пътната карта, предложена с господин Ван Ромпой. Той ни даде изкрица надежда и ние трябва да използваме това, трябва включим социалното измерение в центъра на дейностите по модернизиране на Европейския съюз. Във всички политически партии има разбиране, че Економическия паричен съюз сам по себе си в изолация ни доведе до много тежка ситуация. Затова имаме нужда и от социално измерение и от единство в това измерение, също така трябва да имаме фискална и бюджетна основа. Имаме нужда от един банков съюз, от възможност Европейския съюз да има авторитет Що се отнася до заетостта и социалната политика, необходимо е да имаме такъв стълб на Европейския съюз, който да включва социалната политика, политика в областта на заетостта. За това, госпожо председател, много съм ви благодарен за това, че така бързо отговорихте и че ни дадохте възможност да предоставим бързо нашите изменения към вашия доклад. Ние работихме бързо, но успяхме да анализираме много задълбочено вашето становище, което ни посочва какво трябва да се направи, за да се създаде една реално действаща социална политика, която да е също толкова важна за всички политици, както и економическата политика и финансовата политика – обаче, що се отнася до изявлението на господин Ван Ромпой, че ще трябва да се променят договорите, мисля си, че много трудно ще бъде да се постигне това. Нашата парламентарна комисия често говорихме за липсата на равновесие, когато става дума за економическата Европа и социалната Европа. Много често социалната Европа се пренебрегва, а дори понякога се спъва развитието. Смятам, че европейски социален модел вече отдавна трябва да бъде включен в всичко, което се прави за координирането на бюджетите, създаването на Европейския банков съюз. Може би тук говорим за утопия, обаче ако нямаме такива смели мечти, няма да можем да постигнем нищо. Ще внеса изменения, които са много близки до това, което е важно за социалистите. Смятам, че трябва да се посочи не само това, че председателят Ван Ромпой загърва социалното измерение, но трябва да посочим и това какво се случва сега в Европа. Имаме не само економическа и социална криза, но имаме и огромна политическа криза. И економическата криза не може да се реши, ако не решим политическите първопричини за тази криза. А тези правопричини се крият в липсата на солидарност, това, че се разбива солидарността в това, че хората няма доверие на политическото ръководство на Европейския съюз. Така че в тази насока ще бъдат моите изменения. Виждаме, че се нарушава социалния пакт, който е бил в основата на Европейския съюз след края на Втората световна война. Този социален пакт, социален договор се стреми да отчете интересите на работещите, работодателите, на всички държави в Европа, на всички региони в Европа, на всички социални фактори. И в момента се разрушава този социален договор, а без него е невъзможно да се провежда каквато и да е било економическа или фискална политика. И защо демокрацията не е възможна без този социален факт или социален договор. Така че, госпожо председател, трябва да подчертаем всичко това. Разбира се, важно е да говорим за безработицата, за заедостта, за макроекономическата политика. Трябва да говорим за липсващите елементи в доклада на Ван Ромпой. Но трябва да посочим, че проблемите, с които се сблъскваме сега, идват от там, че се нарушава социалният договор основателят на Европейския съюз исках Европейския съюз да служи на хората, а не само на държавите. Благодаря ви. Някой друг дали би искал да вземе думата? Не? est y a quelqu'un de la Commission qui souhaite intervenir Комисията дали ще иска да вземе думата? Благодаря. От името на комисията бих желал да приветствам становището и проекто доклада, на който сме свидетели. Мисля, че всички в Европа работим по тази изключително амбициозна цел, а именно довършване проект економически и паричен съюз в Европейския съюз. Разбира се, много трудна обстановката и много е трудно да се уточнят кои са средносрочните, краткосрочните и дългосрочните цели и въжделение. Много важно е в процеса да се избегнат всякакви сериозни пречки и препятствия. Няма да говоря дълго, само ще повторя казаното от председателя Барозо относно економическия и социален модел. Тук позволете да цитирам че социалният модел е точно толкова значим, колкото и банките. Как бихме могли да преформулираме всичко това? Банките трябва да служат на обществото. Това е становището и позицията на комисията и всичко, което по-настоящем е възприето от комисията е насочено именно в посока подобряване на економическото управление на а, високо ниво, за да може в крайна сметка да се подкрепят заложените цели, както по отношение на заетостта и ръста, така и да може да се завърши идеята за европейски социален модел и да се постигне желаната способност. Искам да подчертая, че споделяме мнението, че именно в този контекст въпроса като увеличаване на мобилността на работната сила и правата на пенсионните права и тяхната преносимост са важни аспекти от набелязания път напредък. Да, разбира се, имаме може би различно тълкуване относно начина по който се организира европейския семестър. Е, стана дума и за съвместното е, ръководство и взимане съвместно решение. Изключително важно е всичко това да се разглежда в общата стратегическа рамка. Комисията непрекъснато отстоява позицията, че в тази трудни условия на движение напред. Необходимо е и Европейския парламент да предоставя а, отчетност, демократична отчетност, което е изключително важно за Европейския съюз като цяло. Благодаря ви. Позволете да попитам нещо. Не съм съвсем наясно как точно Европейският парламент би могъл да реагира. Между другото, ще се върна на този въпрос малко по-късно. В края на годината ще се води дебат е, на срещата на върха по отношение и наказаното от господин Барозо в неговата реша състоянието на Съюза, както и по отношение на евентуалните реформи на договорите. Така че, как точно ще допринесат съответните генерални дирекции, дирекции за етост? Е, по-конкретно. Ще имате ли възможност да подготвите нещо предварително по отношение на е, подготовката на този дебат? Мисля, че ще бъде полезно да ни кажете какви са ви намеренията. Е, Опасявам се, че не мога да говоря от името на генерална дирекция за ето, защото представлявам економически и финансова генерална дирекция. Е, разбира се, ще се очакват двустранни е, дискусии. Самия председател, е, председателя на Европейския съвет на банката участват активно в тези съвместни заседания. Може би е прекалено рано по-настоящем сега да не влизаме в едни конкретни аспекти на темата. Вече има ясни предложения, направени от комисията. Има ясна визия за банковия съюз, има конкретни предложения за един единен механизъм, за надзор. И в контекста на кризата това е важно, а също така беше взето ясно решение на срещата на върха през юни да се а, е, разкъса връзката между съвременните държави и банките, за да може в крайна сметка да се избегне една от най-големите клопки, които по-настоящем отчитаме, а, е, че съществува до сегашната криза. Председателката прекъсва оратора. Euh, Благодаря. Зная, че вие лично няма как да се ангажирате с такова предвиждане, но раз, нали, не, не можете да кажете, че вие нямате нищо общо с Генерална дирекция за етос. Вие очевидно имате политики, които са координирани помежду двете генерални дирекции. И наистина, когато председателя Барозо идва тук и говори за социалния модел – е едно, а пък е друго какво всъщност генералните дирекции могат да предложат. Господин, госпожа Ламберг. Благодаря, госпожо председател. Позволете само да задам един въпрос. Кога комисар а, Андор ще дойде отново на заседание на нашата комисия? Може би тогава можем да уточним този въпрос на следващото заседание на координаторите, защото връзката е много важна и да бива да се прекъсва. Ehm, euh, Във всеки случай, Ще е, разговаряме с е, господин комисаря в Страсбург на заседание на координаторите и тогава ще уточним този въпрос. Благодаря на всички колеги, които взеха думата и участваха в дебата. Знае, че сроковете са много кратки, но е, изключително важно е Европейския парламент да спази графика и да даде своето предложение съобразно графика и срока през месец декември, който вече е зададен от съвета. Комисията по економически и финансови въпроси малко преобърна този календар и график. Работят единствено и само на английски язик и ще могат да гласуват на 15 октомври. Не мисля, че ние бихме могли да гласуваме на 9 октомври. Има предложение за 8 октомври. Надали това ще помогне обаче, защото в хода на процесите надали това ще бъде най-удачното тъй като имаме възможност да продължаваме да заседаваме и да се срещаме. Затова предлагам да се отложи на 24-25 за да можем да разгледаме обстойно предложенията за изменения. Повече не мога да отлагам, защото трябва да подготвим и предложенията за компромисни изменения. Втори или трети са сроковете. Да, наистина всички срокове са изключително успешни и кратки, но както казах в началото на своето изказване – онова, което бихме искали да предприемем и да дадем принос по отношение на темата е да анализираме съществуващото в договорите и сега да преминем отвъд член 9 дори и да уточним дали кое къде точно е необходимо да се направи промяна в договорите. Аз лично не съм изключително ентусиазирана и говоря по отношение на тези промени, но поне до, до месец декември ние трябва да сме наясно какво бихме могли да предложим и къде бихме могли да търсим промени. Виждате, че председателя на парламента създаде една контактна група с бивши председатели, които да работят по този въпрос и да подпомогнат комисиите в Европейския парламент в хода на този процес. Но, когато разполагам с допълнителна информация, ще ви запозная как се развиват нещата и по какъв начин това би се отразило на нашата работа. Ако няма повече е, изказвания, 25 е, е срока за внасяне на предложението за изменение на английски язик. Очакваме да уточним компромисите до 8 октомври така че да можем да имаме а, е, този отстъп между измененията и компромисите, които ще разработваме по-късно, за да можем да стигнем до гласуване на 8 или 9. И сега а, е, ще се заемем и с 23-та точка и бих желала да дам думата на господин Саркас относно становището информиране, консултиране, работници, прогнозиране, управление на преструктурирането. 78 са предложените изменения. Не, не са 78. 418 са. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Да, става дума за много изменения. 418 аз все още не съм проучил всички изменения, е, тъй като не разполагам с превода, но очевидно броят на измененията показва колко важна е темата. И е, това явно е оценката на много колеги. Много е хубаво това, че е, те желаят да допринесат със своя опит е, за този много комплексен доклад. През последните два месеца се срещах с е, и поддържах контакти с мрежа от експерти и от страна на съвета и на комисията и външни експерти. На лице са множество възможности за е, използване на инструментариума, с който разполагаме, така че да можем да е, свържем преструктурирането с е, изискванията на глобализацията. И в никакъв случай не бива да допускаме определени региони в Европа да западнат просто поради западането на определени сектори, защото там, да кажем, никой не желая да се заселва, не желая да поддържа някакви услуги, не желая да поддържа предприятията и на практика много сектори и цели региони изчезнаха. Ние не желаем естествено да развиваме единствено услуги и транспорт някъде, но проблемът очевидно е трансграничен, той засяга повече страни и статистическите данни за безработицата в последно време показват, че и в Германия, и в Обединеното кралство, дори непрекъснато нараства безработицата, което се оказва непосилно бреме за редица региони в Европа. Изправени сме пред предизвикателства, които са от огромно значение е, и социално, и стратегическо, и економическо. Какво ще предприемем, какво ще направим, за да подобрим нещата, за да подобрим положението и на работещите. Както ви казах, през последните 2-3 месеца се срещах и с комисари, и с експерти, и с колеги, е, с председателството на съвета. Говорихме многократно с социалните партньори, с е, е, Европе организацията Business Europe, е, е, Европейско предприемачество. Естествено, че трябва, трябва да намерим начин да решим проблемите. В този доклад е, се отправя именно това послание и същевременно ние тук в парламента сме убедени, че трябва да покажем колко важна е ролята на нашата институция е, от гледна точка на агенциите, на изпълнителните агенции на Европейския съюз, е, също имаше изменения, които са отчетени е, и предложения, по-скоро не изменения, предложения, които са отчетени в проекто доклада. Имахме вече среща с докладчиците в Сянка, но Сериозните срещи предстоят през октомври. Така че предстои още много работа. При всички положения ще се е, стараем да изработим доклад, който да бъде действително принос към е, европейската инициатива, какво означава изобщо всяка конкретна европейска инициатива, Носили добавена стойност. Имам предвид не само законодателните аспекти, естествено. Така че започваме с сериозната работа още следващата седмица, след това през октомври. Срещи с докладчиците в Сянка. Ще трябва да проучим е, много сериозно всички изменения и за да можем да предложим един е, по-ефективен начин за провеждане на преструктурирането в Европа с отчитане и на проблемите на заетостта и социалните аспекти, като става дума за две неща. От една страна и за две части в първоначалния текст. Има препоръки на комисията и също времено трябва да помислим как точно би трябвало да изглежда правният акт искаме ли да включим всички аспекти в него, искаме ли същевременно да покажем и готовността да помислим за така нареченото меко законодателство, т.е. за приемането на разпоредби, които да нямат задължителен характер. Защото когато говорим за преструктуриране, естествено знаем всички ние, че става дума и за социални е, въпроси. И така, от една страна трябва да вземем е, решение по отношение на правния акт. Е, ние трябва да вземем решението е, в полза на задължителните правни разпоредби за всички държави членки, защото само на основата на препоръки нещата не стават. Ние знаем, че тогава се получават и доста големи разминавания. Получава се и вакуум в законодателството. Някои държави членки приемат препоръките, други не ги приемат. Именно това искаме да избегнем. Така че по отношение на правния акт, на законодателния инструмент, трябва да се вземе едно категорично решение. Само с препоръки, както ви казах, няма да се справим. Трябва да създадем директива с минимални изисквания, въвеждаща минимални стандарти, които обаче да имат съдължителен характер за всички предприятия. И освен това трябва да имаме предвид, че понякога издаваме насоки за действия, които е, продължават да са в действие и след е, като изминат 10 години от приемането им е, Имаме пример с зелената книга. Така че в никакъв случай не бива да е, позволяваме да се наложи идеята, че единствено пазарът ще решава въпросите, свързани с преструктурирането на промишлеността, на предприятията в различните сектори и трябва да се имат предвид и социалните аспекти Всъщност, е, четири са основните въпроси, е, които се засягат. Става дума за начина на процедиране, т.е. за подхода. И за други въпроси, които са изключително важни, естествено, от гледна точка на доклада. би трябвало съвсем ясно и точно да изразим е, становището си, така че да няма е, съмнения, колебания и да е, очертаем е, е основните моменти. 20 25% от е, работещите в е, е, европейските държави членки работят в много големите предприятия, макар че те са, представляват само 1 до 2% от индустриалната мощ на Европа. Добре, говорейки за малки и средни предприятия, ние многократно сме казвали, че е, там не бихме желали да въвеждаме някакви много стриктни задължения, но по отношение на е, преструктурирането, все пак е, би трябвало малко нещата и така, струва ми се, че бихме могли да сведем така, задължителния минимум за Европа до 500, след като водих разговори с социалните партньори и с представители на държави членки. Съществува преструктуриране, естествено. Преструктурирането е един изключително е, сложен процес. Би трябвало да се ограничим обаче само върху някои от аспектите. В публичния сектор има е, е, компании, които е, бихме е, могли да изключим. Е, от задълженията, но трябва да се споразумеем за подхода. На лице са 17 директиви, които на практика разглеждат тези въпроси. Нещата наистина са изключително сложни. И освен това трябва да имаме предвид естествено и участието на синдикатите, които също са страна по прилагането на директивите и на минималните стандарти, които се въвеждат за държавите членки. Така че би трябвало да се стараем да не засягаме е, действието на другите директиви в тази област. Естествено, има и, и още една страна националното законодателство. Консултациите, консултантските дейности и още нещо, един трети аспект, доклад по собствена инициатива, който да внася някакви минимални задължения. Това вече е, звучи само по себе си доста странно и е рядко явление, но мисля, че по 36 ти параграф бихме могли да помислим, да внесем някои изменения, които да направят нещата е, по-ясни и по-ефективни. И освен това, ще се спре и на въпроса за е, мобилността, за свободното движение на работната ръка. Да, имам предвид е, изменение 16. Естествено, ние имаме някакви минимални стандарти в това отношение 152 се отнася до същата тема, като тук е, се разглежда отново националните аспекти. Изменение 18 разглежда други въпроси. Дали е подходящо да се включват и предприятия, в които на практика няма сериозни проблеми. И по същия начин нещата стоят и в следващото изменение. Какво имах предвид? Държавите членки настояват естествено за това да се отчита националното законодателство, но същевременно тук се засягат и тези индустриални съоръжения и е, промишлени обекти, които на практика вече не функционират. Така че, е, добре, ние имаме една дефиниция за това какво означава национално равнище. Въпросът е, че понякога държавите членки разширяват малко обхвата на понятието. Струва ми се, че трябва да търсим балансираност и затова ще спомена а, гъвкавата сигурност, уравновесеност между а, сигурността и гъвкавата сигурност на предприятията, но а, от друга страна уравновесеност по отношение на работниците и служителите. 84-то изменение. Посочва, че става дума за преструктуриране много често, което би трябвало да засили конкурентно способността това е много важно, да. Но когато говорим за конкурентно способност, не бива да забравяме, че работещите са също част от тази конкурентно способност. Така че е, задълженията във връзка с е, повишаване на квалификацията, с усъвършенстване, обучение в това отношение и така нататък остава. Ето, ние желаем е, гъвкава сигурност за предприятието. Едно, желаем предприятия, които да могат да се адаптират лесно, които да са гъвкави и същевременно стабилни, но желаем същото и за работната ръка. В това отношение на нас не е необходима една информационна система за преструктуриранията в предприятията на европейско равнище. И затова би трябвало да създадем една единна европейска информационна система. Но, добре, приключвам. Виждам, че времето ми изтича. Следващият път се надявам да бъда първият оратор, така че да имам малко повече време. Благодаря ви. Със сигурност трябва да кажете всичко, което желаете относно вашия доклад, но в крайна сметка останаха 5 минути. Госпожа Лампенье, имате думата за изказване. Благодаря. Няма да започна дебат по измененията, защото е прежде, твърде рано за това. Но както господин Серкас вече каза, доклада е много сложен и много важен. И очевидно ще бъде много важно да стигнем до консенсусно положение относно този доклад. И се радвам, че имаме е, възможността до месец ноември да постигнем споразумение относно компромисните изменения. Мисля, че всички имаме един и същи интерес. Ние всички бихме желали да отстояваме позицията на европейските дружества – не, не искаме да се изнася производството извън Европейския съюз. И като казвам всичко това, необходимо е, разбира се, да се анализира ситуацията, да се уточни нашата позиция, да гласуваме за този доклад, несъмнено. И има въпроси относно това дали не е по-добре да имаме директива или някакъв друг правен акт по темата. Нещо между препоръка и директива, вероятно, би било най-добрата възможност. Необходимо е да решим какво а, ще предложим, къде всъщност се ориентира мнозинството, за да можем да стигнем до споразумение. Освен това, необходимо да уточним минималните стандарти и нормативи за всички държави. От друга страна, знаем, че това пък е много трудно да се постигне, защото всяка една страна има различен стандарт и трябва да се опитаме да гарантираме да прилагаме едни и същи правила или поне минимален набор правила, около които да имаме подкрепа и съгласие. Знае, че Алехандро работи с изключително много усилия по тази тема и разбира се отговаря за темата от името на социалистите наистина нашата цел е да стигнем до споразумение, за да можем да приемам доклада на ваше разположение сме за дебат, за дискусия с всички останали докладчици в сянка, за да можете да постигнете консенсус, което според мен е много важно. Позволете освен това да ви поздравя като докладчик, който работи с изключително много плами усилия и наистина желая да постигне съгласие с всички усилия. Благодаря. Председателката. Благодаря ви. Сега господин Качин. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, много е трудно да не се отнесе човек с уважение към намеренията, които са залегнали в този доклад. Докладът има много ясна насоченост. Ние също искаме прехода да бъде максимално безболезнен, но вече ние не споделяме средствата за постигане на тази цел. Има сериозни различия между нас, когато става дума за подхода към преструктурирането. Много често не може да се избегне преструктурирането, което цели едно предприятие да бъде по- печелившо и по-добре приспособено към променящите се економически условия. Много текстове изискват пред, от предприятията да извършат мерки, които са в техен интерес. Обаче в по-сложна ситуация тези изисквания могат в краткосрочен аспект. Това може да бъде разрушително за предприятието. Предвид високата безработица в държавите членки не можем в момента да мислим само за висококачествени работни места. В момента има много хора, които търсят каквато и да е работа и те не могат да си позволят много-много да придират. Нито пък и ние можем да си го позволим. В крайна сметка само печелившите предприятия ще могат да гарантира това, че преструктурирането се извършва без загуби на работни места. Необходимо предприятия да има достатъчни парични потоци и да има добър балансов отчет. Само така те ще могат да гарантират доброто обучение на работниците и съответно и тяхното бъдеще. Ние имаме нужда от по-гъвкав подход за това ние смятаме, че много от препоръките в този доклад могат да бъдат насоки за най-добра практика, но не могат да регламентират економическата практика. Ние подкрепяме всички разумни мерки за защита на работниците и смятаме, че, както и вие казвате, предприятията трябва да подготвят работници, така че и те да участват в бизнес процесите. Обаче ние искаме крайният резултат да не бъде обременителен за европейските предприятия. Ние не можем да си позволим подобни вреди да им бъдат нанесени. Има много изменения от различни политически групи. Ние също ще внесем нашите и ще бъдем открити към конструктивен диалог с всички групи. Също така приветствам това, че ще се удължи срока за внасяне изменения. Това ще ни позволи да стигнем до добри компромисни изменения. Добър текст. Госпожа Корнелиса има думата. Благодаря. Трябва да кажа, че съм малко разочарована от подхода на Алде към тази тема. Да се каже, че ние не можем много да бъдем придирчиви, когато става дума за това какви работни места ще бъдат създадени. Мисля, че достойните работни места е нещо, което изцяло отговаря на нашите идеология, защото работното място винаги трябва да бъде достойно. Вие говорите за разумни мерки защита на работниците. Мисля си, че това звучи така, като че ли за вас не са много разумните мерки, но на заседанието на докладчите Сенка можем да помисли за компромисни текстове. Съгласна съм, с това, че преструктурирането само по себе си не е нещо лошо. Разбира се, предприятия трябва да са динамични, ако искаме, например, да осигурим преход към екологосъобразна економика. И ние всички искаме да се извърши този преход и за това преструктурирането също е необходимо е. Но е необходимо да има минимални стандарти за това как предприятията ще се отнесат към работещите в тях – в тези условия. Необходимо е да се извършат социални планове, да се плащат помощи. Предприятията трябва да полагат усилия, например, да усилят преквалифициране на работници. И в много страни това са изисквания към работодателите, докато в други страни единственото изискване към работодателите е да предупредят 6 седмици преди освобождаването на работника от длъжност за това, че се прекратяват трудовоправните отношения. Разбира се, имаме и фонд за приспособяване към глобализацията, но трябва да отчитаме това, че практиката в различните държави членки е много различна, включително и за това как се плащат помощите при загуба на работа и помощите при безработица. Ние бихме искали в някои аспекти доклада да бъде по-амбициозен. Смятам, че трябва да мислим за политическата съществимост. Надявам се, че комисията ще отвърне достойно и ще представи скоро своя отговор. Разбира се, до тогава ние ще имаме доста сериозна идеологическа и политическа дискусия и трябва да гарантираме максимално голямо мнозинство в подкрепа на подкрепа на това становище, на този доклад и сигурно ще трябва и в коридорите да говорим с господин Качен, за да го приобщим към нас. Господин докладчик, опасявам се, че имате само една минута преди преводачите да спрат работа. Госпожо председател, само за една минута. Благодаря на всички за предложенията им за сътрудничество и за преговори. Искам да се обърна към господин Качен и към либералите. Нещо, което господин Барозо каза преди една седмица. Той каза, че глобализацията изисква Европа да е по-обединена и че скоростта ще се определя от тези, които са най-бавни или най-много се съпротивляват на движението напред. Аз съм съгласен с това. Той също така каза, че Европа трябва да бъде по-социална и по-единна и той говореше за Европа като съюз на гражданите. Смятам, че това е подходът, който трябва да възприемаме ние. Мисля, че гражданите очакват много от нас. Те искат да има повече Европа и ние сме длъжни да отчитаме законните интереси на гражданите и се надявам, че в бъдеще ни няма да бъдем нито бавни, нито ще съпротивляваме на движението напред и това ще проличи и в нашите реакции и в това как работим. Je disais donc que euh, sur cette base d'un esprit de coopération actif, nous aurons... И така, в този дух на активно сътрудничество ще имаме обмен на мнение на 9 октомври. С, с нашия отдел по реалната полза от Европейския съюз. И на 5 или 6 ноември ще продължим работа по този доклад в рамките на комисията. Бих искала да кажа, че ние приключихме работата ни за тази сутрин, но от сърце ви каня да поздравите Божица, която ни напуска и преминава на нова работа в комисията Имко, но сега може да й кажете довиждане да поздравите с новата й работа. Благодаря ви.